kom ik met uw goedvinden bij het verslag. van И така, да одобрим февруари и... Протоколите от 18 декември, 11 февруари и 24 февруари. Merking nu maakt, dan mag ik veronderstellen dat ze vastgesteld... Ако нямате коментари... Мисля, че можем да смятаме протоколите за прияти. От тук нататък съобщение от председателя, т.е. действителният председател на комисията, госпожа Хюбнер. Тя ще се присъедини към нас малко по-късно, така че на този етап няма съобщение от председателя. И с това преминаваме към основната тема днес – Външното проучване, поръчано от Комисията по регионални въпроси и за въздействието на економическата криза за върху политиката на социално-економическо и териториално сближаване на Европейския съюз. Това проучване все още не е финализирано, но искаме да научим нещо за резултатите. Може би най-добре е първо да започнем с презентация и след това с обмен на мнение. И така давам думата на госпожа Симона Милио, която ще разясни проучването. Заповядайте. По принцип, е, всъщност благодаря за поканата да представим този проекто, това проекто проучване, което предстои да бъде е, финализирано за въздействието на економическата криза върху социалното, економическо и е, интеграция и кохезия в Европейския съюз. Сега, проучването бе проведено, е, защото според нашето разбиране, е, според нашето разбиране, е, констатациите бяха поделени на качествени и количествени анализи и какъв е отговора на кризата. В контекста на проучването, както си представяте, продължава кризата, започва 2008, но е, очевидно е, се усеща все още кризата удари много зле Европейския съюз. Само да ви дам представа, 2009 година Европейския е, БВП падна с 4 пункта, производството с 20 пункта, така че Европейската комисия в 8 година за, за стартира този план за економическо възстановяване, за да се откликне на кризата. Остава да видим в кокезионната кохезионната политика е, каква роля ще изиграе този план в е, смягчаване ефектите от кризата, но е, все пак е, е, тези е, и трябва да установим също така дали ефектите са равномерно разпределени по региони и държави или в различна степен са ударили отделните части на Европейския съюз. Сега въздействието на на кризата се измерва в три измерения – економическо, социално и териториално. Начина по който разбираме и е, изучавахме кризата е по принцип, че кризата е, се, мина, минава през две фази. Първата 2008 беше е, криза на е, първичния дълг, е, след това се превърна в криза на държавния дълг. Частния дълг, криза на частния дълг може да се подраздели на три аспекта. Производствено, строителния сектор и финансовия сектор. Всеки от тези фактори е насочен в моделен регион. Ако погледнете първата фаза на частния дълг, виждате, че производствената криза засягаше предимно индустриалните, промишлените райони. Най-уязвимите бяха северните страни, Обединеното кралство, някои от източните страни и разбира, че Ирландия, Северна Италия, Централна Австрия и Южна Германия. Същевременно е, строителния отрасъл, е, за разлика от е, кризата в производителния преработващия сектор, е свързан повече с частния и обществения сектор. Строителството, което е, строителния сектор, кризата в строителството, което засегна е, държави, е, държавите членки, които бяха засегнати по-сериозно, бяха Балтийските, Ирландия, Испания и Средиземноморието. И накрая финансовия сектор. Финансовия беше съсредоточен в тези ключови столици, където има сериозен струпване на финансов интерес тази криза постепенно прерасна в криза на държавния дълг. Тя се характеризира от редица фактори, които е, знаем. Загуба на постъпления, е, данъчни постъпления, е, увеличаване на държавните разходи, е, увеличаване и цената на е, заемите, на кредитите. Е, това бе съпътствано с стрикни мерки за економии. Сега, това е, е, е, е нашото, нашия погнат върху кризата. Опитахме се да да определим каналите, векторите на кризата, по какъв начин кризата стигна от национално на поднационално равнище. И тук е, идентифицирахме три фактора е, наличност на кредит и търсене на кредити тези вектори са е, всъщност нали, каналите на пренос на, на кризата на национално равнище. След като ги е, определим, е, търсим да видим как, е, е, до каква степен, каква е степента на подготвеност за посрещане на кризата. Това е така наречен фактор на regional resilience, регионална устойчивост на кризата. Е, това е да приспособимостта, приспособеността на, на един или друг район да реагира и да поеме шокове на економически удар. Нашия количествен анализ е, се съсредоточи върху това да търсим връзката между е, факторите на предаване на кризата и факторите на устойчивост. Как количествения е, анализ разчиташе на статистика повече, докато е, практическото проучване, емпиричното проучване разчиташе на по-задълбочен количествен анализ, който постигнахме чрез разговори и интервюта. Сега някои констатации, три основни констатации на количествения анализ има. Първо, е, метафората юг е, север-юг е, бе поставена, разгледана под лупа. Две тенденции контрастиращи проличаха тук. Значи, колкото до метафората север-юг, анализа на данните показва, че тези метафори не обхващат всъщност въздействието на кризата. Вместо това, по-скоро една по-централна и периферна част може да бъде е, дефинирана в е, центъра е, е, въздействието беше, ефекта беше по-слаб, отколкото периферията. В центъра Германия, Полша и някои съседни райони, Словакия и Чехия бяха ударени, по-слабо ударни, докато перифериите Ирландия, Испания, Португалия, Гърция, Кипър, Литва, Латвия и Естония бяха по-силно ударени от кризата. Втор, втора, друга контрастна тенденция е, е, е, е, че е свързана с пред, е, економическите условия преди кризата и рецесията. Осем е, различни променливи величини е, определихме тук. Те са свързани с економическата, социална и е, е, териториална цялост. Е, е, е, тук е, трябва да се споменат екологизацията, зелената економика и териториална различна структура на, на управление, економическа дейност. Ние проучихме тези фактори преди кризата и след кризата и открихме, че четири от тези променливи са свързани и зависят от силата, въздействието на кризата. Колкото до фактора устойчивост, е, ние тук е, се вгледахме в е, човешкия капитал, дистрибуцията и усилията за иновации. Човешкия капитал, противно на очакванията ни, не бе повлиян особено от резултатите след кризата 11-та година. Може би защото ние търсехме краткосрочното въздействие, докато инвестициите в човешкия капитал и в иновациите обикновено са свързани с дългосрочен економически растеж. Колкото до е, втората част на това проучване, е, емпиричното проучване, ние подбрахме четири държави членки – Полша, България, Италия и Германия – тези държави членки бяха подбрани така заради различния начин, по който кризата се отрази върху тях. В, от тези четири избрахме два региона. Два в Полша, е, два конверген... Е, региона по конвергенцията в Италия и два в Германия, Бавария и е, Северен Рейн, Вестфалия и две териториални в България. Е, е, е юго, е, ю, е, център и е, Централна и Южна България и Северна и Западна България. Това основните констатации от количествения, от качествения анализ, който бе получен от разговори и интервюта, в сравнение с просто статистиката, доведе до следното. Италия отговори на първоначалния анализ. Кризата бе задействана от е, дълга, частния дълг. Е, в началото тя има изравняващ ефект за юга, докато в северните е, райони, които бяха ударени от кризата в началото, междувременно се възстановиха много по-бързо, докато южните страдат все още от кризата. В Германия кризата удари 2009 година, първата и фаза. След това имаше едно много мощно възстановяване, което се е, дължи на е, търговия на новите пазари. Е, Друг фактор беше това, че човешкият капитал и, и иновациите, най-силните, най-големите плюсове на Германия, е, бяха на много по-високо равнище, отколкото средното за Европа, е, за Европейски съюз от преди кризата. Картината за Полша е различна, сравнена с по-развитите економики. В Полша финансовите институции не пострадаха от е, сриването на пазара на ипотечния пазар. Е, полската економика беше по-развитена, е, по-малко зависима от е, експорт. Те се възползваха от ослабването на полската злота. Същевременно правителството, противно на други правителства в Европейския съюз, реши да намали данъците, за да увеличи вътрешното потребление. Всички тези променливи взети заедно помогнаха на Полша да устои на кризата. И последната страна, която проучихме, бе България. България е пример, който трябваше да използваме и беше много полезен пример, за да се съсредоточим върху третата променлива, именно териториалното измерение. Всъщност България ние съсредоточихме вниманието си върху трансграничната програма, за да обхванем в аспекта териториална е, е, цялост е, и ефекта на кохезионната политика. България, както знаете, е взаимозависима, е зависима от партньор, търговските си партньори, партньори. Тя пострада и от е, е износа и на чужни е, е, инвестиции, както и е, е и до голяма степен всъщност кризата в България отговаряше на нашите очаквания. Ефекта на кризата в България вече бе ограничен до някъде, може би защото финансовия сектор е все още е, недостатъчно развит. Е, така че кохезионната политика, каква трябваше да бъде тя в този контекст, за да се противодейства на кризата? Първо, кризата доведе до две сериозни последствия, основни последствия първо промяна в управлението на европейската кохезионна политика, но предимно е, тези изменения бяха е, е, направени, за да се засили е, е възможността за освояване на е, фондовете фондовете идват не само от е, основните е, канали. Е, тази информация всъщност добихме от, не само от официалните канали, но интер, интервюта с хора. Всички хора, с които говорихме, казаха, че и кохезионната политика е насочена да задържи нивото на инвестиции, особено където измерението износ е особено мощно сега в в регионите на конвергенция е, двата фактора, социално и е, економическия, бяха е, съчетани. Как се променя, как трябваше да се промени кохезионната политика? За да се адаптира първоначалната стратегия към променение, новия сценарий след кризата, трябваше да се направи следното. Първо, отдалечаване от първоначалната цел и това е логично, защото кохезионната политика е насочена към там, където има нужда е, непосредствено. Значи тя е, подпомага, помага и отговаря на, на непосредствени нужди, но не успява да отговори на по-дългосрочни такива. Това е нужно поради е, спада в е, е държавните разходи. По този начин е, това замества обичайните разходи, обикновените разходи. Втори начин, по който оригиналната стратегия трябва да се, адаптира, за да отговорим на кризата, е, е да се упрости максимално и в духа на Европейския план за економическо възстановяване е, всички мерки, за да се намали е, търсенето на е, съфинансиране. Той стана сериозен проблем за крупни предприятия на местно равнище и местното управление. Трябваше да се опрости съфинансирането, за да не се загуби интереса към него на местно равнище. Освен тези констатации, ние открихме един общ отговор на кохезионната политика, различен от е, регионите по конвергенция. В регионите по конвергенция видяхме, че основният отговор беше опита да се ускори максимално капацитета за освояване, възможността за освояване, докато в регионите, също време е, в районите по конвергенция стратегията се промени по по отношение на управлението, но не и по отношение на целите, които се поставят. В смисъл, регионите, които са в, конверген... в райони на конвергенция, използват кохезионната политика, за да решават сериозни, е, големи економически и стратегически проблеми. Така че е, стратегията по отношение на тях остане непроменена. Да в другите региони е, кохезионната политика е по е, не толкова актуална е, като реакция на криза, защото в тези региони по конкурентност ударението е върху много малки проблеми. Там не се търси решение на сериозни дългосрочни проблеми. Така че проблема в районите по конкурентоспособност се опрости от германския случай, където фактора устойчивост помогна за е, противодействие на кризата. И сега стигаме до териториално е, кохезия. В е, българското проучване ние разглеждахме трансгранична програма. Тя има три е, особености. Първо, по-малко ресурс е наличен, различно от е, ресурса, който, ресурс, ресурсите структур, чрез структурния фонд. Второ, има централизирана система, която е, прави малко, осложнява отговора, гъвкав отговор на местните проблеми. И трето, трансграничната програма е, е, слага ударение върху връзката между местното население и центъра. Така че е, там нямаше основание да се променя стратегията. Ако желаем да, да, е, да направим някакво заключение от проучването, първо, една ясна тенденция – и това бе резултат от е, количествения анализ, че в бъдещата кохезионна политика трябва да се обърне особено внимание на географския фактор, интензитета, е, резултатите в отделните региони и районите, регионите по конвергенция трябва да се е, третират, не трябва да се третират по един и същ начин. Второ, един, една закономерност се явява е, в това как регионите реагират на кризата. От една страна важно е да се вземе предвид и това е всъщност наблюдение от плана за възстановяване. Важно е да се поддържа един гъвкав подход, но е нужно също така някакъв вид отчетност да се поддържа, тъй като твърде много промени могат да доведат до недостиг на отчетност. Сега, при бъдещето разглеждане, разглеждане на кохезионната политика трябва да се обръща внимание на е, на, на е, е, безработицата, на меките резултати. Те са не по-маловажни от сериозните. Понякога те са нещата, които водят до до сериозните количествени резултати. И накрая резултатите, заключението е, че макар че кохезионните политики помогнаха за реакция на кризата, е, забеляза се силно е, така изравняване между трите фонда е, за кохезионния, регионалния и социално развитие. Това е валидността. От една страна трябва да търсим изравняването, хармонизацията между структурните фондове от една страна и другите европейски инструменти. Та това са трите ни основни заключения. Dank u wel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 I really want to, to stress two points. Благодаря много. Искам да се спра на два елемента от вашия анализ. Чувате ли ме? Първо в началото на проучването говорите за план за економическо развитие. Там не казахте нищо за развитието, а вашето заключение е погрешно, защото имаше план за възстановяване 6 милиарда. Парите дойдоха от а, не използвани на този етап средства от кохезионната политика и от политиката за регионално развитие. Какво стана? Е, тези средства отидоха за държавни проекти в енергетиката в, и в комуникациите. Е, на няколко пъти настояхме комисията да се отчете пред нас. Планът приключва, е, приключи през 2013 година и искаме някаква отчетност. А, това, което пишете, е напълно погрешно. А, всъщност средствата от кохезионните фондове бяха взети, за да се използват а, а, поради изключителни обстоятелства в тези области, които изредих. Втора точка. Много се изненадам, че не сте обърнали внимание на различното отношение към различните държави и членки по време на кризата във връзка с задълженията на държавите членки да предоставят средства за публични инвестиции в допълнение на съфинансирането. Ако разгледаме страните, които сте извели, там има съвсем различна реакция. В Полша се увеличиха тези средства с 56%, Италия ги намали с 23%, Гърция ги намали с 22%, Португалия ги увеличи с 35%. Това означава, че освен съфинансирането, в страните имаше различно отношение към съфинансирането. Това е по-сериозен фактор от тези, които сте взели предвид в своето проучване. И на трето място не мога да разбера точно философията на вашите заключения. Какви са тези работи, меки резултати, харди, твърди резултати, какво е това нещо? Може би колегите ми разбират. Обаче така много категорично бяха подредени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 при нас е, има доста региони и можем да направим едно сравнение с Германия и нейните региони, що от гледна точка на управлението на кризата. Много е положително това, че ни се представя подобно проучване, защото имаме възможност е, да помислим е, и да извлечем полки за бъдещето. Ние проведахме разисквания за следващия програмен период и в рамките на тези дискусии говорихме много за бюджетите в е, тези сектори. Проведе се и дискусия за това, че е необходима повече гъвкавост. когато възникне сериозна криза, очевидно има нужда от реформи. Разбрах, че има региони, които успяха да намерят най-адекватните регионални програми с необходимата степен на гъвкавост и се търсят дългосрочни решения. Имам чувството, че по отношение на следващия бюджет им е била дадена необходимата подкрепа. Има обаче и друга истина, други факти, за които да държим сметка. В Европа има много региони и всички те са различни, така че следва да държим сметка на това. В различните региони може да има дългосрочно планиране. От, гледайки от гледна точка на собствения регион, дори и при сериозна криза, би трябвало да се предвидят решения, които да отразяват спецификата на тези региони. Благодаря. Бих искал да направя един коментар. Но нека първо да ви поздравя за това проучване. То е много важно. Важно е, че се представя пред нас точно днес, на... защото в момента в Европа се увеличава неравенството и социално, и териториално, и економическо. Искам да поздравя всички автори на проучването и да попитам, имате ли информация за моята страна, Португалия? Защото доста се безпокоя за увеличаването на неравенството в Португалия. В момента Португалия е една от най-бедните страни в Европейския съюз, но след кризата броя на богатите всъщност се увеличи и богатството на най-богатите се увеличи с 9%, а броя на хората, които са на прага на бедността, се увеличи с цели 26%. Тоест, увеличи се не само разликата между бедните и богатите, но и има сериозни економически и социални фактори, които допълнително задълбочават разликите. И така, а, занимавате ли се някъде във вашето проучване с Португалия? Добре е да разберем по-добре случващото се там и да намерим някакви решения за Португалия. Знам, че кохезионната политика дава своя принос, но тук се сблъскваме с толкова тежка криза, че ни трябват различни политики, които да се комбинират, трябват на економически и финансови насоки. Без тях няма как да се решат проблемите само с средствата от кохезионната политика. По настоящем управлението на тези въпроси в Европейския съюз е неадекватно. Госпожа Иригоя. Muchas gracias y agradecer a la profesora el excelente. Благодаря. Нека да благодаря за това проучване на госпожа Милия Искам да говоря за економическата криза, въздействието върху кохезионната политика. Има резултати от проучвания на Евробарометър и на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, които показват, че неравенствата се увеличават сериозно. И тук искам да спомена Испания Евробарометър показва, че няма доверие в институциите, няма доверие и в европейските институции, които се разглеждат като твърде отдалечени от гражданите. Изборите предстоят в края на май, но гражданите се чувстват твърде откъснати от тези институции. Има много е, голямо ниво на фрустрация, на разочарование, защото има проекти, които са били одобрени, но няма как да се проведат, тъй като рязко спаднаха публичните средства. Същевременно рязко спадна и доверието на обществеността към кохезионната политика като цяло. В моята страна все още не виждаме въздействието на тези проекти върху резултатите от кризата. Благодаря, господин Кели. Uh, Искам да благодаря за проучването. Изключително подробно, интересно и информативно това проучване. Е, някои от коментарите е, смятам бяха интересни. Е, ето, например, идеята за метафората север-юг, която доказателствата опровергават. По същия начин стоят нещата и с разликата център-периферия. И тъй като госпожа Милио каза, че са разгледани всички страни. А, искам да разбера какви са вашите коментари за Ирландия. Вие казахте също нещо интересно, че разликите между европейските страни са се увеличили, а докато разликите вътре в самите страни са намалели. Това не е добра новина за европейския проект. Нали, за това имаме кохесионна политика, за да може онези, които се развиват по-слабо, да получат е, известна помощ, за да постигнат евентуално в бъдеще и да постигнем всички ние навсякъде в Европейския съюз еднакво качество на живота. И накрая спряхте се на няколко държави членки, на начина по който е протекла кризата при тях и възстановяването от кризата. Не споменахте обаче кои страни според вас са се справили най-добре с кризата и защо. А това е важно, защото ако се сблъскаме с подобни ситуации за бъдеще, трябва да знаем, чий пример да следваме а, е, като най-ефективен за възстановяване от кризата. Както колегите казаха, имаме нужда от повече информация, преди да стигнем до каквито да било заключения. Сега представителите на комисията искат ли да коментират? Бихте ли се представили? Благодаря за тази възможност да говорим по тази тема. Аз съм в отдел економически анализ в Генерална дирекция регионално развитие. В момента ние работим по шестия доклад за териториално сближаване. Там ще бъде представена представен по-подробен анализ на економическата криза в регионите и последиците. Работихме по тази тема в рамките на подготовката на осмия доклад. Работихме с ОИСР по няколко проучвания и имаме също така едно проучване по издръжливостта на регионите. Ние знаем, че кризата все още не е приключила, но тенденция, тенденциите в сближаването не са много подчертани и средствата за публични инвестиции са корекционна променлива за страните изправени пред фискални проблеми, особено що се отнася до бюджета. И така, освен на анализираните области от проучването, мисля, че би трябвало да обърнем внимание и на фискалния аспект – Факторът за издържливост е общия капацитет за инвестиции. Това е особено важно за местните власти, защото на тях се пада 60% от всички обществени инвестиции местните власти е, не, нямат задачи, свързани с области като отбраната, например. И така, по отношение на местните инвестиции, е, основната отговорност се пада на местните власти. И сега, нашите въпроси, които си задаваме, какво щеше да бъде положението без кохезията и без обществените инвестиции, последиците от кризата ще да бъдат много по-остри. Обществените инвестиции сега са стигнали до исторически ниско равнище. Сега, на последния слайд е дадено заключение, което е пределно ясно но и ние сме формулирали наше заключение, а именно, че обществените инвестиции подпомагат БВП, човешкия капитал, новаторството, структурните реформи и капитала, с който разполагат регионите. Това са все области, които спечелиха. Искам да спомена накрая и за триъгълника, свързан с реформите, инвестициите и а, на трето място това е съфинансирането. В много региони структурните фондове осигуриха а, жизненно важни средства. Сега работим по шестия доклад за социалното сближаване. Ще го публикуваме бързо и ще, с готовност ще споделим заключенията си с вас. Благодаря. Сега ще дам думата на Ламберт Ван Нистелрой. Благодаря. Мозият въпрос е свързан с факта, че междувременно настъпи еволюция в процента на освояване, особено в държавите членки, които изпитват остри проблеми. В регламентите бя, настъпиха промени. Не знам дали сте анализирали всичко това. Ние се опитахме да заобиколим въпроса за освояването. По-нататък ефен, ефекта на Европейския социален фонд. Вие ги разгледахте, но очевидно има разлика между бедните и богатите и онези, които получават ниски доходи. Разгледахте ли ефекта на социалните фондове и какво е какво са постигнали и така. Драги колеги, тъй като няма други въпроси, ще дам думата на госпожа Милио да отговори на поставените въпроси. Най-напред да отговоря на първия въпрос. Да. Економическия е, планът на Европа за економическо възстановяване е много актуален, но нашето проучване не се занимава с този въпрос. Нашето проучване се занимава с въздействието на кризата върху държава, държавите членки и е, как е, и какъв беше ефекта на регионалната политика, така че въпросът ви е много интересен, но той няма отношение към, нашът, към задачата, която ни беше поставена. Що се отнася до плана за економическо възстановяване на Европа, в страните, които проучихме, най-важната част от плана е финансирането, съфинансирането и е, ускоряване на финансирането. Тази част от е, плана беше отчетена от четирите държави членки. Знам, че планът е огромен, че е свързан с енерги, енергетиката, инфраструктурата, но ние не се обърнахме към този въпрос. Що се отнася до е, съфинансирането и допълнителното финансирането, да, вие сте прав. Е, Италия е една от страните, в е, които е, съфинансирането намаля. Имах само 25 минути да представя тези, цялото проучване, но когато бъде публикувано проучване, ще видите, че е посветена цяла част на допълнителното финансиране. Да, материалните и нематериални е, резултати. Мисля, че всяко проучване е, се трябва да се осъществява в е, рамките на, в определени рамки. Кое според нас са материални резултати? Растеж на БВП, заетост, безработица. Но когато говорим за заетостта, има материални резултати, но забравяме за нематериалните резултати, а именно кое води до повишаване на заетостта, повишаване на квалификацията, съкръщаване на времето за стигане до работа. Това са трудно измерими нематериални аспекти, но всички те влияят върху нивото на заетост. Така че нашето проучване се основава на материални и измерими количествени резултати. И аз бих искала да се тези количествени данни да бъдат допълнени с повече качествени такива. Надявам се, че успях да отговоря. На вторият въпрос спомена гъвкавостта. Мисля, че това беше изключително полезно за регионите, тъй като им помогна да реагират на кризата. Гъвкавостта е чудесна, но тя не бива да бъде в ущърп на отчетността. И ако отчетността означава промяна на правилата, тя може по някакъв начин да повлияе върху прозрачността. Как се промениха правилата, кой ги променя. И трябва да има баланс между гъвкавостта и отговорността и се радвам, че според вас заключението за различните е, аспекти на политиката е интересен. Един от основните резултати за проучването не е разликата между регионите на е, региони, на конвергиращите се региони и конкуриращи се региони. В Италия някои региони по конвергенцията са по-силни от другите Същото възникна и в Полша. Някои конвергентни региони са по- силни, така че разликата конвергенция и конкурентоспособност не бива трябва да бъде абсолютна. Сега на въпроса за данните за Португалия с както казах, проучването се разделя на две части. Едната част е, състои от количествен анализ, други от качествен. В количествената част ние събрахме данни за Европейския съюз и много региони. Използвахме около 28 различни индикатора. Когато бъде про публикувано проучването, ще има данни за Португалия и всички държави членки. Повечето от другите коментари всъщност бях съгласие с заключенията и господин Бубик с радост ще споделя, ще прочета вашия доклад. Политиката за сближаване предотврати спадът в обществените инвеститори в регион Базиликата е пример. Без кохезионната политика нямаше да можем да преодолеем кризата и последният господин попита за европейските структурни фондове. Целта на проучването е да разгледа политиката за социално сближаване. Успяхме да набележим някои ефекти на Европейския социален фонд. Повечето от тях бяха свързани с социалното включване какво се промени в много държави членки с Европейския социални фондове, какво промени ли се по някакъв начин социалното включване и бедността. Всъщност това бяха най-сериозните последици от кризата. Благодаря. Благодаря за въпросите, благодаря на всички за участието. Много съжаляваме, че все още не ни е представено проучването. Разбираме, че работата по него продължава. И се надяваме, че ако то е готово преди изборите, бихме ви помоли да се служите съответните служби в парламента, за да имаме достъп до проучването, но ние ще го оставим за, за следващи заседания. Благодаря госпожо Милю, благодаря на комисията и на всички, които участваха. И сега искам да започна следваща точка от дневния ред. Не знам дали ораторите вече са тук, някои все още не са дошли. А има някои оратори, които вече са тук. Преминаваме към четвърта точка микрофинансиране и политика на сближаване и унези от вас, които са участвали в разискванията в парламента за това как да излезем от кризата, многократно са чували, че един от проблемите е свързан с достъпа до финансирането на инвестициите. Е, Ива, Проблемът е особено остър за малките и средни предприятия, затова решихме да проведем дискусия за това как микрофинансирането може да спомогне за териториалното сближаване в Европа. Поканили сме трима оратори. Ще започна с Изабел Дешривер, служител по политиките в Генерална дирекция регионална и селищна политика в Европейската комисия. Who is from the European Investment Fund след това ще чуем Пер Ерик Ериксон от Европейския инвестиционен фонд и след това госпожа Новак, която е председател на Адие е, Интернационал. Виждам, че всички са тук. Е, за това, госпожо е, Шривер, заповядайте. Your meeting this morning am very honoured actually to share with you today the outcomes of uh, the Jasmine evaluation. Добър ден! Искам да ви представя резултатите от пилотния проект е, Jasmine. Е, началото му беше дадено от вас, госпожо е, Хъбнер през 2008 година. Всичко започна съобщение от комисията от 2007 година за микрофинансирането като подкрепа на растежа и развитието в Европейския съюз. И възоснова на това съобщение беше разработена пилотната фаза на Жасмин с няколко основни оси. Първата е техническа подкрепа за ограничен кръг бенефициенти избрани чрез покани за проява на интерес. Втория стълб беше подкрепата за целия сектор чрез семинари и информационни центрове, възможности за предоставяне, за поставяне на въпроси в областта на микрофинансирането в Европейския съюз. Европейския кодекс за микрофинансиране не беше част от оценката на Джасмин. Ще кажа няколко думи за този документ. Тъй като той е ръководство, което става все по-важно в сектора и дори се превръща в стълб за техническата помощ. Кодекса за добро поведение за предоставяне на микрокредити е списък от разпоредби, които бяха разработени в взаимодействие с сектора. Благодарение на тях ние успяхме да установим кои аспекти са необходими за оценка. Също така е използване на повече прозрачност, обща терминология, стандартизация на отчетите и така нататък. Това беше много важно за предоставящите микрофинансиране, тъй като ресурсите са оскъдни. И в настоящия период е, инвеститорите стават е, много по-селективни, когато решават е, в къде да инвестират. Някои малки организации казват, че много се радват, че има такъв документ, защото им, им показва важните елементи, на които трябва да обръщат внимание. Документът беше излез... Документът излезе през 2013 година. Към него има и методология, разработена с помощта на университета в Салфърд. Целта е да видим дали разпоредбите на кодекса са приложими и се прилага добре от дадена организация. Това ще се използва в последствие и от оценители, които ще анализират изпълнението на кодекса. Също така ще има и Джасмин онлайн. Това е гарантирано приложение за, за автоматично генериране на а, доклади в съответствие с препоръките на кодекса. Сега обаче се връщам в оценката. Целта на оценката на пилотната фаза е да се даде оценка на ефективността. Какво е, какво е, е било извлечено като полука периода 2008-2012. Е като знаем, че първите бенефициенти са получили подкрепа от Жасмин през 2012 година. Тогава имаше покане за проява на интерес. Направи се анализ на поканата за проява на интерес и, и на бенефициентите, както и процедурата на подбор. Ето, тук са представени резултатите от оценката. Констатацията е, най-общо е, че е, благодарение на Джасмин секторът е, на микрофинансиране е повишил нивото на своят професионализъм. Повишила се капацитета за оперативно управление, повишила се прозрачността. Също така потребителите са започнали да гледат на тях по друг начин в резултат на проведеното обучение. Джасмин също така постави акцент върху достъп до обучение и, и популяризира идеите за оценка. С други думи, интересът става все по-силен. Сега, сред препоръките, които получихме, е повече обучение. Някои биха искали да могат да подберат обучението, от което според тях имат нужда, без непременно то да има връзка с Джасмин по-нататък възможност за оценка на социалното въздействие. Друга препоръка е свързана с разработването на платформа на Европейския съюз. Формулата на семинарите. Беше направена препоръка за семинари, които да бъдат по-динамични, а да не бъдат организирани само около представяне на няколко доклада. Имаше и препоръка към агенциите за кредитен рейтинг и начина по който да представят докладите си. Що се отнася до финансирането на услугата, беше предложено първия път услугата да е безплатна, но по-нататък да се заплаща скромна такса. И сега продължаваме е, с техническата помощ за микрофинансиране. По този начин ние помагаме на онези, които предоставят микрофинансиране в Европейския съюз. Това е важно не само за тях, за потенциалните инвеститори, за инвеститорите тези организации за микрофинансиране са връзките между потребителите и предприятията за микрофинансиране. И е много важно да се оказва подкрепа от по-различен тип става дума за социален аспект, за истинска помощ, отношенията не са като с банките, при които или ти отпускат кредит или не. Тези организации за микрофинансиране осигуряват помощ в най-различни направления. Не бива да забравяме, че организациите за микрофинансиране са всъщност 50% от работните места в Европейския съюз, така че е много важно те да бъдат подкрепяни. Ние работим съвместно с Генерална дирекция за етост и Генерална дирекция регионална политика. В момента тя работи по платформата за техническа помощ. Това е рамката, в която ще се раз, разработват техническата помощ в комисията. Различните генерални дирекции ще могат да участват. И в това ще бъде рамката, в която ще поставим техническата помощ за предоставящите микрофинансиране. Колегата от Европейския инвестиционен фонд ще говори по-подробно по техническата помощ е, тъй като връзката е ясна. Сега е, ще дам е, думата на господин Ериксон. Благодаря, госпожо Де А сега е Пер Ерикс, Ериксон от Европейския инвестиционен фонд. Благодаря за възможността да кажа няколко думи по темата за микрофинансирането. Е, този е, програма бе задействана 2008 година, финансирана от Европейската комисия и е, ЕИБ. ЕИФ е е, всъщност управлява е, този фонд. Става дума за 80 милиона налични средства за инструменти за финансиране и 23 милиона налични средства за гаранционни инструменти целевия леверидж за Европейската комисия. Комисията е мобилизирала 100 милиона евро, което би трябвало да генерира 5 милиона микрокредити. Това е един е, фонд за социално интегриране. Той е фокусиран върху уязвими групи. До сега сме обхванали 18 държави е, следващото е, месече е още две, така че ще станат 20 държави. Водим активен диалог с потенциални посредници за други страни. Една е, не успяхме да охванем всички 28, тъй като е, този е, фонд трябва да бъде допълнен от национална схема за микрофинансиране, на лично в съответна държава или чрез национални ресурси или чрез структурния фонд. След 5 милионната цел ние стигнахме 100 милиона тази, това 3 месече и до сега имаме чудесно покритие, е, социално покритие. Отговора, е, отзвука беше 97% е, миналата година 55 договора с 44 финансови последника сме включили гаранционния фонд се използва напълно до сега Използвали сме около две трети от наличните средства за е, инструментите за финансиране. Uh, this, this shows uh, the, the build-up pattern of... Тук на тази графика виждате е, нашите, е, е, ефекта от нашите действия. Червената линия е края на декември 2013 Виждате, че до края на 17 ще сме преминали е, целта 500 милиона, която е залегнала в е, първоначалния проект. Същата графика е, жълтата линия показва броя на заеми вместо обеми. До 2017 се очаква да сме предоставили повече от 46 000 микрозаема по този фонд, от този фонд. Колкото до социалното покритие, възоснова на последните отчети, е, доклади, 12690 е, е, ползватели участват. 97 от тях са, от 97 от тях има обратна връзка, много добра процентна от отзвук 55% е, е, мъже, е, останалото жени. Същите често се отнасят до микропредприятия по брой на, на заети. Колкото до обхвата на този фонд, над 50% са били или не безработни, недействащи, неактивни, когато са получили е, кредита. Колкото до е, създаването на работни места, имаме много предварителни оценки. За някои посредници е значителен ефект. В Польша, например, е, са се създали над 40% е, работ... повече работни места след като бе е, след започване действието на този фонд. Колкото до целевите групи, много от е, окончателните ползватели са начинаещи фирми. Е, според дефиницията на начинаеща фирма, става дума за, ако става дума за до 3 години, над 60% попадат в тази категория, 45% са по-млади от една година, така да се каже. Значи 5 последника всъщност са докладвали 100 е, начинаещи фирми. Виждаме, че в някои случаи един от фондовете в България е, по него е една трета от е, ползвателите са с начално образование, нямат, дори нямат формално образование. Много добър е достъпа до ромското младсинство в България. Чрез някои посредници в Португалия, например, близо 100% с хора с средно и университетско образование. И Колкото до обхват на възрастови групи, първоначалната цел беше да се подкрепят млади предприемачи, но фонда общо взето е, е младите са 6%, но ако погледнем е, посредниците, малко от малцина от тях е, са над 20, е, т.е. 20% са над 25 години, е, под 25, извинете.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 2% от получателите се е, самоопределят като принадлежащи към малцинства, но мисля, че е занижен бройката на отчети, тъй като някои посредници е, се насочват е, към определени групи и не всички се самоопределят като малцинства. Въпреки това на междинно равнище виждаме, че някои посредници наистина много добре стигат до, до малцинствата. Това са трите, които виждате. Последното е Словения отношение. Е, сега допълняемо с Джасмин Теа е, тук е, има също бенефициенти е, или под формата на гаранционни инструменти или е, пряко. Виждаме също потенциални посредници, които не попадат в изискванията, които ние сме поставили. И те вече се насочат към Фонда за техническо подпомагане, като се надяваме да могат да отговорят на условията за, за гаранционни фонд след време. Сега, ако е, помислим какви, е, къде има нужда и къде можем да, да подобрим нещата, може би това са така наречените програми за заетост и социално новаторство. Е, също така помощта за небанковите микрофинансиращи институции. До сега работим с банки, но ще се насочим и към тези. Виждаме, че резултата е, по отношение на микрозаеми и е, обхват е значително по-добър е, при небанковите институции, отколкото банки, така че ще наблегнем на това измерение когато започнахме този проект, знаехме, че европейския е, пазар за микрофондове е много разнообразен. Много трудно е да се представя един конфекционен продукт за целия Европейски съюз, така че започнахме с 5-6 продукта. След това разбрахме, че няма смисъл да има такъв е, голям брой продукти и може би ще го сведем до няколко ключови продукта, които ще бъдат ти е, е, е заеми за възрастни и е, имуще, дялове имуществени смятаме да адаптираме някои от продуктите, които имаме, защото ще трябва наистина нов е, начин на мислене, ново мислене, за да създадем един продукт е, е, дялов, на дялово участие, който отговаря на европейския пазар. Разбира се, трябва да, да е, се помисли и за правния аспект. Те, този вид участие не могат да издават акции зависи, има компании, които могат да вземат акции. Благодаря много. Сега ще дам думата на Мария Новак да ни каже няколко думи за институцията, която представлява. Well, here It's okay. Um, um, well, um, um, thank you very much first for, for inviting. Благодаря много за поканата. Няма да се спра в такава голяма степен на инструментите, а, както го направиха колегите, колкото а, на стратегията от кохезионна гледна точка. Микрофинансирането трябва да отговаря на настоящите бъдещи потребности на европейската економика и кохезионната политика. На този слайд виждате, че по-настоящем 92% от общия брой предприятия в Европа са микропредприятия с по-малко от 10 служители. Да не говорим, че има и един неформален сектор, който не е особено добре проучен, но който съществува и е на размер от 10 15% от брутния вътрешен продукт. Всъщност сами брутен вътрешен продукт го показва. И третия показател е активното население под границата на бедността. 29 милиона са тези хора. Ако погледнем към бъдещето, е важно да се каже следното. Има някои много важни тенденции, които се основават на разработването на нови технологии, на развитието на отрасъла на услугите, на реформата на социалната държава и тази еволюция ни води към развитието на малки производствени единици, а не на предприятия от индустри... с индустриални размери. И микрофинансирането се превръща в двигател на тази нова економика. Нека тук да ви покажа две криви, основани на статистика, статистическа информация от Франция. Зелената линия показва заетостта в отрасъл на услугите, а червената е заетостта в третия сектор. Виждате, че тук става дума за последните 40 години. В други страни кривите не са така разграничени, но при всички положения е ясно, че все повече се преминава към услуги и към малки предприятия. Изабела спомена инициативата за микрокредитиране за растеж и заетост. Това е инициатива на Генерална дирекция регионално развитие и имах честа да участвам в подготовката на тази инициатива заедно с Филип Дълво, предшественика на госпожа До Шривер и господин Шаблян, предшественика на господин Ериксън. Тази инициатива се основаваше върху а, конкретни е, е, четири насоки. Първо, подобряване на институционалната среда. Нещо, което е доста трудно в много страни, поради банковите монополи, поради е, лихвите върху капитала и прочие препятствия пред развитието на кредитирането. И така, от тогава насам единственото развитие, е една конференция, организирана от Генерална дирекция вътрешен пазар. Но тъй като решенията в тази област се вземат на национално равнище, и много такива решения са били взети всъщност, е много важно да има обмен на добра практика, за да може да се промени правната среда, защото иначе просто няма как да се развива микрокредитирането. Втората ни цел беше да се подобри да се подобрят условията за предприемачество. И тук се сблъскахме с доста проблеми много от страните трудовоправните отношения бяха уредени по начини много по-подходящи за големи предприятия. Има технически проблеми. Техниците се опитват да уточнят какъв е проблема. Uh, in fact, the, the legal framework uh, was done. Правната рамка бе по-скоро насочена към големи предприятия, към промишлени предприятия а, с а, голям щат а, и не бе особено пригодна за потребностите на микропредприятията. Във Франция преди няколко години бе прият закон за самонаетите лица, който значително опрости системата. Не се искаше самонетите лица да плащат социално осигуряване преди да са изкарали каквито и да било хонорари. Вноските се внасиха едва след като са изкарани хонорарите, и само за една година се регистрираха 1 милион нови микропредприятия. Така че виждате а, какво сериозно въздействие има един нов закон и мисля, че тук Европейската комисия и Европейския парламент биха могли да дадат своя принос. Третата основна насока е свързана с разпространяването на а, най-добрата практика. Изабел спомена някои неща по въпроса. Тук, освен изграждането на капацитета на институциите за микрофинансиране, има още един елемент, а именно облегчаването на достъпа до структурни фондове за услуги за развитието на предприемачеството. Това въжи и за работата за разпространение на информация и лобиране в защита на микрофинансирането. Uh, strand 4, which is providing additional financial capital for new and non-bank uh, institution. And here uh, Per erik Eriksson presented the... Четвъртият uh, основен елемент е свързан с е, това, което представи колегата Ериксън е, за резултатите от програмата за напредък. Действително, много важни неща са направени. Но трябва да се има предвид, че не всичко е добре адаптирано към реалността на работата на институциите за микрокредитиране. Повече от половината от тези институции е, реално дават по-малко от 100 заема годишно. Това означава, че те са много малки, което на своя ред означава, че не са особено ефективни и просто трябва по някакъв начин да им помогнем или да пораснат, или да се слеят с други предприятия, или просто да закрият дейността си, защото начина по който се действа сега не е особено ефективен. Като цяло системата не е особено добре адаптирана към този тип проблеми. Това е така, тъй като финансовите институции като цяло по-скоро са насочени към дълг, отколкото към капитал. Повече насочени са към, а, към а, голямо кредитиране, едро кредитиране, отколкото към микрокредити, защото там разходите за управление са по-големи. А пък начинаещите институции за микрофинансиране се сблъскват с огромни трудности в достъпа до тези средства. И така, в заключение, мисля, че микрокредитирането е един инструмент, който е насочен към реалната економика и може да се превърне в един от основните инструменти на политиката за сближаване, защото е насочен именно към хората, които се намират в, в тежко положение, насочена е към развитие на заето сред младите, помага за финансово приобщаване, за социално приобщаване, за регионално е, и национално е, приобщаване, изближаване. Съществуващите инструменти вече а, е, а, ни дадоха възможност много да напрегнем, напреднем но мисля, че има още на къде да бъдат развитите, за да може е, по-добре да отговарят на потребностите в действителност. Погледнете цифрите е, отдолу на слайда от 2010 година. Прогрес подкрепя 9000 микропредприятия, но е, и това е доста добре, но ако сравним всичко това с броя на хората под прага на бедността и броя на хората, които по-настоящем са безработни, разликата между двете цифри е огромна. Така че има още много, което може да бъде постигнато благодарение на този тип програми и кредитиране и може да се направи много, за да се повлияе на економическото и регионално сближаване. Ясно е, че Европейската комисия няма, не, не може да направи е, сама всичко в тази област, нито Европейския парламент, но все пак е, е, институциите могат е, да е, окажат е, известен натиск върху правителствата, някои от които все още не си дават сметка просто какъв е огромният потенциал на микрокредитирането за насърчаване на е, неактивните участници на пазара на труда да станат активни, да, допъл... да добавят своя принос към създаването на богатство. Констанца Крал. Благодаря за уводните бележки на тримата оратори. Сега, отдаването на микрокредит, според мен, е много важен инструмент. Политика винаги съм го смятала и след е, докладите, които чух тук, е, възникват у мен два въпроса. Интересуваме дали имате опит е, какъв е процент на грешки, неуспех в този инструмент, който, води, който е под средното за кохезионната политика? И втория въпрос, може би към последния оратор каква нужда, какво търсене има, мога да си представя, че това ще каже много неща, повече отколкото числата. И третия въпрос. Е, е, каза се тук, че мнозина нямат достъп до микрокредити. Моят въпрос е вероятно сте се занимавали с е, новия регламент за бъдещата кохезионна политика. Е, смятате ли, че в него се крие потенциал за подобряване на положението или социалното положение ще се окаже още по-тежко, отколкото е представено? Да добавя към това, което каза Констанца. Когато да договаряхме тази част от общия регламент и финансовите инструменти, аз поставих въпроса за микрофинансирането и получихме уверение от комисията, че сегашната рамка е, за финансовите инструменти е убедителна, е, много е, добра от гледна точка и по отношение на микрокредитите. Благодаря, госпожо председател. Е, от, отпускането на микрокредити е, в това отношение Германия има вече значителен опит. Е, новия регламент за социално... Имаме ново законодателство в това отношение за борба с безработицата въведахме акцията Аз мога и т.е. създаде се законодателна възможност едно лице да основе предприятие и чрез службите по заетост бяха обявени тези възможности и успех нараства. Някои успяха добри, някои занечийски занаяти, професионални занятия успяха да се стабилизират, при други не успяха да, да се отлепят от земята, така да се каже. Сега чрез критериите за управление успяхме също да използваме, да заделим такъв инструмент. Близо 10 000 евро бяха раздадени за е, такива инициативи, с които започна, стартира е, проект и оттам се появи възможност това да се превърне в е, една в пред, малко предприятие, в е, промишлен предприятие. Сега този инструмент, според някой е твърде малък, може би може да се подпомагат с него и по-големи проекти, но ако говорим за създаването на по-голяма заетост, би трябвало да предвидим по-нататък и възможността да да все пак да помогнем а, е, с малки суми да започнат малки предприятия и да излезат от а, е, п, групата на безработите. Сега тук не става дума само за суми, за средства. Важно е, е получателите на тези средства да имат умение, да знаят как да започнат предприятие, как да се справят с финансовите, данъчните власти. Във всички случаи е, се налага за да има успех това предприятие, все пак е лицето да има и съответно образование, някаква квалификация, е, да знаят как се управлява е, самостоят... еднолична фирма. Защото, както казах, парите не решават всичко. Това, което се опитвам да кажа е, че въпреки всичко, тази възможност в районите, където има висока безработица. Е хубаво е, че има такава възможност, но разбира се, всичко това има смисъл, когато е съпътствано с съответната подготовка за самостоятелна на, е, дейност в е, съответната област. Е, трябва тези две неща да са обвързани, иначе само парите нищо няма да постигнат сами. Колкото до банковия сектор, ние в Германия имаме една такава структура, че имаме общински, регионални банки, спестовни каси, които в периоди на криза особено малки и средни предприятия могат, малки и средни предприемачи могат да получават кредити от тях. Малките регионални банки всъщност бяха не бяха ударени така сериозно от кризата, особено кризата на недвижимите имоти, както големите банки Сега, когато говорим за зелената книга за дългосрочно финансиране в Европейския съюз, мисля, мисля, че този сектор на регионалните е, банки трябва да получи повече е, внимание. Комисията не го спомена това, но наистина в регионалната сфера малките и средни предприятия, при основаването на малки и средни предприятия, тези регионални малки банки играят ключова роля. Разбира се, трябва да, им, да се подпомага и чрез държавни средства, структурните фондове. Това е един от компонентите. Но другия е издаването, е, отпускането на микрокредити. Това, към, това, е, пред, е, към това проявяват интерес регионалните и малки банки и би трябвало да го имаме предвид. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Никой друг не се е записал за изказване. За това ще помоля ораторите да отговорят. Само, че имам един въпрос сега. Опитвам се да си отговоря на следния въпрос. Въпро... Ако трябва да запишем основните проблеми, които пречат за развитието на микрофинансирането в контекста на нарастващите потребности от финансиране на економическите и социални дейности, кои са най-важните, кои биха били на първо място в списъка на пречките пред разширяването на това финансиране? Вторият ми въпрос – Смятате ли, че микрофинансирането днес е възможност за увеличаване на достъпа до пазара на труда? Споменахте за младите хора, но да, да, дали да не включим и жените? Може ли микрофинансирането да спомогне за решаването на тези а, структурни проблеми в а, посткризисния период. И така. Илахим, заповядайте. Може би въпрос и бележка. Това не са кой знае какви суми. И надявам се наистина да се използват положително. Когато е, отпускането микрокредити е, изисква огромни бюрократични е, трудности, тогава човек се отказва от тях. Затова трябва по най- простия възможен начин, най-малко бюрократичен, е, да предоставя кредити. Човек наистина трябва да, когато реши да ползва такъв кредит, трябва да си задава въпроса до каква степен си струва труда и усилията. Разбира се, би трябвало за да има... Сега разбирам, че все пак за успеха на, на едно такова начинание не може да се мине без е, администрация и бюрокрация, но трябва да го предприеме трета страна, за да е, улесни живота на е, получателите. Някой друг? Риксън е приз. Господин Ериксон ще започне. Благодаря. Мисля, че един от въпросите, доколкото разбрах, беше свързан с, с процента на неизпълнение в този сектор. И колко от предприятията, които получават микрофинансиране, фалират. Възоснова на партньорите за сътрудничество мога да кажа, че около 12% от а, кредитите се оказват загубени. Може би говорим за процент за грешки, на грешки. Може би да е, конкретизирам. Имах предвид за процент е, на грешката, за да е, доловим дали повече или по-малко грешки са допуснати, аз предполагам, че по-малко, в сравнение с други проекти по структурната политика, средно. Не, не попитах колко предприемачи са се провалили Разбира се, че тук има е, случаи на успех и на успех. Е, просто е, какви системни грешки са допуснати? Um, I think На европейско ниво има липсващи данни. Имате предвид, ако някой започне предприятие, създаде предприятие с подкрепата на микрофинансиране, дали продължава да съществува една година по-късно. И ако колегите могат да потвърдят, но нямаме информация, колегите събират информация, всъщност те казват, че имат свои потребителя, започват да развиват търговска дейност, но може би след една година, една година по-късно може би нямат, не продължават да поддържат контакти с тях. Това ли беше въпроса, ви госпожо Кра? Мисля, че ние трудно да отговорим на въпроса, тъй като говорим за процент грешки от гледна точка на нашата практика. Става дума за злоупотреби. Мисля, че в това отношение процента на грешки би трябвало да е нула. Единственото, на което може да се даде подкрепа, е микрофинансиране за бизнес цел. Така че от гледна точка на условията за допустимост всичко се проверява и от тази гледна точка процента на грешки е 0. Е, сега за другите въпроси за търсенето ние трябва да се съобразяваме с някои ограничения за географска концентрация, така че не можем да предоставим средствата само в една страна. От друга страна не можем да говорим за равномерно разпределение. В страни като Румъния търсенето на микрокредити превишава нашата възможност да ги предоставим. Страни като Италия, Полша, Испания също търсенето е по-високо, отколкото нашите възможности. От друга страна, има страни, в които няма търсене. Ние виждаме търсенето само чрез финансовите посредници. В много страни има много небанкови институции, и е, имаше един е, въпрос свързан с е, видовете посредници, които използваме. Аз казах, че основната ни цел са не банковите финансови институции, но ние търсим и сътрудничество с банките, особено кооперативните банки. В сравнение с много други банки, те имат добра мрежа в селските райони, където големите търговски банки провеждат много ограничени операции. Що се отнася до това, което пречи на развитието, мисля, че трябва да се създаде пазар, но не бива да се допускат и частните, да се допуска изтикването на частните инвеститори. Микрофинансирането е субсидирано и то не винаги спомага за развитието на стабилни институции за микрофинансиране. В краткосрочен план това е полезно, но не води до разсъздаването на пазар. И има много страни, в които проблемът се състои именно в това. Друг проблем за пазара е следния. Често, когато ликвените проценти са високи, това се възприема като риск. Акцента обаче трябва да бъде до достъпа до финансиране. В Европейския съюз почти няма случаи на печалба в областта на микрофинансирането, въпреки че цената на кредита понякога е по-висока като се предоставя микрофинансиране под формата на небанкови финансови институции, оперативните разходи са много високи. И това са разходите, които трябва да бъдат поети от осигуряващи се, от осигуряващи микрофинансирането и тези разходи в крайна сметка намират отражение върху по-високата цена на микрокредитите. Ще отговоря на въпроса ви за новия регламент. В своето изложение споменах платформата за техническа помощ, която се разработва. Нейната цел е да помогне на управляващите органи да ги мотивира да подпомагат е, механизмите за микрофинансиране. И да се разговаря по този въпрос с, с управляващите органи. Да, това се отчита в конкретните програми за техническа помощ. Може би по, въпрос, по вашия въпрос и госпожа Новак ще ме допълни дали микрофинансирането помага за привличане на повече млади хора. Обедена съм, че това е така. Да, има много случаи, в които микрофинансирането е дало възможност на млади хора, които преди това не са имали достъп до финансовите институции. microcredit or the other one that could extend or... Вече цитирах пример с жена в Брюксел, която е получила финансиране за детски дрехи. Най-напред няколко думи за обучението и дейностите насочени към развитие на бизнеса. Няма съмнение, че това е изключително важно – за онези, които са безработни от доста време и които са загубили уменията, които са притежавали преди това. Предварителните консултации преди финансирането това число административната подкрепа, административната помощ са особено в европейския контекст много важни. В Африка и в Азия. Всичко е просто. Хората извършват традиционни дейности, няма правни ограничения, няма социално осигуряване – в нашите страни всичко е сложно и всъщност един от най-сериозните проблеми е упростяването на процедурата по създаване на нова фирма. И това би било важно решение с оглед на създаването на нови работни места. Но по този начин също така ще се ограничи и неформалния сектор. Що се отнася до възможностите за микрофинансиране за различни уязвими групи, да, разбира се, тези хора не биха получили достъп до банково финансиране. Ще ви дам един пример. Във Франция имаме 30 000 активни клиенти. Създадахме, създавахме по 200 работни места на седмица. И сред нашите потребители 5% са роми. Не помня точната цифра, но огромното мнозинство бяха млади хора. Имахме специална програма за младите хора в бедните общности. Те са предимно иммигранти, деца на иммигранти. Всъщност ние им предоставяме пакет, в който влиза обучение по създаване на бизнес, по-нататък микрофинансиране и след това менторство от доброволец. Всичко това има за цел да им помогне да успеят. Исках да кажа и няколко думи за пречките. Абсолютно вярно е това, че микрокредитите трябва да покриват разходите си. Това е лесно в развиващите се страни. Там могат да се налагат високи лихви. лихвата е често между 20 и 30% за микрокредитите. По културно обословени причини това в Европа е чисто и просто невъзможно. Още от периода на реформацията, спора между католици и протестанти, в католическите страни все още се смята, че високият лихвен процент е абсолютно неприемлив. Защо е приемлив възможно това в южните страни? Защото законът е крайно ограничен Падежа е също така, падежът на кредитите е много кратък. Това може да се приложи до някъде в Европа. Във Франция, когато питаме нашите потребители, бихте ли платили 20% лихва? Те казват да. За нас достъпа до кредит е по-важен от лихвения процент. Ние, когато попитаме онези, които финансират нашата дейност, те, те отказват, защото това би навредило на тяхната репутация общественото мнение в социалните държави чисто и просто не е готово да приеме микрокредити при лихва 20 или 30%. И това е сериозен проблем. И всъщност повечето от микрофинансовите елементи, които би трябвало да съчетават от една страна Те би трябвало да финансират от една, да покриват от една страна своите разходи и от друга да изпълняват обществено полезни функции. Обикновено или се грижат, изпълняват социалните задачи, но не могат да си покрият разходите или пък се насочват повече към малки и средни предприятия и проекти за по-малко от 150 000 евро и нямат проблем да покрият разходите си, но са се отказали от тази маргинализирана клиентела. И може би последна, последно по вашия въпрос, кои са основните проблеми пред микрокредитите? Мисля, че четирите насоки, които очертах, са всичките много важни защото това е глобална стратегия. Не може да се оказва натиск върху една, без да се обръща внимание на другите, защото веднага се натъкваш на пречка. Най-важното на този етап, според мен, е да се промени правната система и нормативната база и да се промени общественото мнение – защото въпреки, че общественото мнение през последните няколко години се промени, то все още смята, че Европа е, е регион, в който хората трябва да работят за заплата и за онези, които са безработни, държавата да се грижи. И така. Да се променят законите, трябва да се промени общественото мнение. За да се промени общественото мнение е нужна много информация, положителна практика, достъп до която да има по интернет. Sort of ways, but, um... И по други канали. Но също това е най-важното. Ние не сме в етап на криза, ние сме на етап на дълбока промяна в економиката. И това е нов инструмент за економиката. Не бива да изпускаме възможностите, които този инструмент предоставя. Благодаря. Не виждам други коментари от колегите депутати, нито от експертите. Благодаря ви много, защото ние смятаме, че Сега, когато Европа трябва да възстанови растежа, да увеличи и брой на работните места, става все по-важно действията да бъдат насочени на местно ниво и социалното сближаване да върви отдолу нагоре. Микрофинансирането е изключително важно. Можем само да се надяваме, че и следващият парламент ще обърне внимание на микрофинансирането и връзката му с политиката на сближаване. Благодаря ви и се надявам, че Европейската комисия ще играе важна роля. Тревожно е това, което казахте за отделни държави, членки, в които нормативната база и нагласите а, пречат. И може би това е още един въпрос, а, по който трябва да работи комисията в разговорите за партньорство и се надяваме, е, че и сектора на микрофинансиране ще продължи да ни дава своята подкрепа. Приключваме с тази точка в дневния ред и сега вече можем да преминем към пета точка от дневния ред и се движим по график. Докладчиците са тук. Ще разгледаме делегирани регламенти. Съвсем накратко, този регламент беше представен на парламента на 3 март. Веднага беше разпределен по електронна почта от секретарията на всички нас – Имаме срок от два месеца да възразим, т.е. до средата на май. Разбира се, има и възможност да поискаме удължаване на срока. Напомням ви, че ако ние като парламентарна комисия възражим срещу този делегиран акт, ще трябва да се приеме резолюция. Тази резолюция трябва да бъде представена и гласувана на следващото заседание 1 април и след това да се гласува в пленарната сесия в, през април. Сега. After sending uh, the, the, the draft uh, to everybody... Нека да ви информирам, че след като сме изпратили Е, е, информация за делегираните актове. Днеска трябва да проведем дебата. Крайният срок за подаване на възражения е, ще бъде обявен днес, но това трябва да бъде направено в писмен вид с обосновка. И след като изтече този крайен срок, с това приключва нашата роля. И два месеца по-късно делегираният акт влиза в сила. И така, започваме дискусията. Докладчите първо. Константа, заповядай gesagt zu all den organisatorischen Dingen. Äh, ich will vielleicht noch einmal hinzufügen, dass wir Вече се каза много за организационния аспект на нещата. Още през е, декември получих е, е, проекта и вече организирахме няколко рунда дискусии, за да разберем малко по-добре какво е съдържанието на този акт. Сега този текст, който имаме пред себе си, е, засяга повече технически въпроси, които трябва да бъдат обобщени в един общ делегиран акт, но които не налагат неотложно, спешно да е, се обърне внимание на правната страна, е, за може да, се, да стане възможна работата с оперативните програми и кохезионната политика. Аз може би не съм гледала подробно всеки от тези делегирани актове, но затова позволете е, съвсем е, е няколко, по няколко думи за какво се състои във всеки от тях. Е, е, значи, специф, специфични конкретни правила за сълскохпански работи, техническа помощ с финансови инструменти, в рамките на финансовите инструменти критерии за разходи при управление, такси или въпросът при е, проверяващите органи, методи за преценка на, за избор на проверяеми обект. Това са неща, които е, по принцип е, се решават в е, базови, в основни актове за изпълнение. Сега в нашите разговори проведахме сериозни дискусии. Въпросът, който най-често се явяваше, беше трите е, анекса към делегирани делегирания акт, а именно въпроса в е, последнието приложение броя на е, данните, защото при първия проект имаше повече въпроса, но за за нас беше много сложно да отговаряме на стотици въпроси на заинтересовани, на участващите, но си остава един въпрос, надяваме се комисията да отговори, защо не успяхме този, защо не можаха да редуцират допълнително броя на тези въпроси. Може би причината е тази, че едва през миналата седмица се появи е, въпрос от страна на рибарите в открито море, и трябваше чак тогава да отговорим на техните въпроси. Аз лично смятам, че данните така или иначе са налични в компютър и не би трябвало да е много сложно да се обобщат, но бих искал въпреки да, да знам защо не сте редуцирани, не е редуциран броя на тези въпроси. С е, док докладчика с, и докладчите в сянка на отделните групи поддържахме тясно връзка. Имаше няколко идеи да се отхвърли този, да се отхвърли тези актове за делегиране или да се променят. Имаше, разбира се, аз помолих за подкрепа за тази процедура, защото ако не го направим и ако комисията реши да предложи друг е, правен акт, е, ще може едва през септември да влезе той в парламентарна зала и когато, докато бъде обработен, ще стигнем до края на годината. А, за нас това е твърде късно, за да започне прилагането на кохезионната политика и не само защото а, трябва още в рамките на години да бъдат изплатени известни средства, но и защото ще трябва да започне изпълнението на програми, на практика, за да се изпълняват конкретни проекти и това ще е блокирано, ако самото одобрение не, не е факт за оперативните програми. Затова мисля, че особено в кризисни времена това не е приемливо за регионите. И мисля, че вече сме доказали с е, приемането на общия регламент, че сме се постарали да редуцираме бюрокрацията за предприятието в голяма степен, като е, поставянето на всички фондове в едно, под една шапка, в едно е, подчиняването им на едни и същи правила ще съкрати до голяма степен бюрокрацията. И ще помоля наистина комисията тези делегирани актове, както ние предлагаме, да, да, да се съгласат с нашето предложение като парламент. Във всички случаи ще подканя и е, съвета максимално бързо да вземе обща позиция и да не забравяме, че времето ни притиска и че трябва бързо да вземем съвместно решение в тази област. Благодаря. Uh, I would like to, to give the floor to... Нека сега да дам думата на Ламбер съвсем накратко, след това Никола ще трябва да ни убеди в своята позиция. Благодаря. Искам само да добавя нещо от една страна. трябва да се приложат основните принципи. От една страна има основни принципи в общите регламенти, от друга страна имаме подробностите и те се регулират чрез делегирани актове. И въпросът е какъв може да е резултата, ако трябва тук да се занимаваме с всички тези огромни количества подробности. Второ, комисията може ли да ни даде малко повече информация за дебата в съвета? Доколкото разбрах, съветът също иска да се намалят тези количества детайли и подробности. По някой път ми се струва, че а, крайните получатели и крайните адресати на тази политика, а, фермерите, рибарите, например, имат чувството, че са оставени сами да разработват подробностите. Благодаря. Елизабет иска думата. И аз се връщам отново на въпроса за анексите. Тук ме интересува, трябва ли да има някаква кохерентност, някаква последователност между на тези приложения с актовете за изпълнение? там където се споменават съответните данни. И това, например, е, този анекс съкретен ли е по отношение на предишния вариант? Тази последователност е, спазена ли е тук или е, актовете за изпълнение не, в тях не участваме, не можем да кажем да или не. Тук различни ли са нещата, отколкото делегираните актове? Аз мога да приема този делегиран акт, ако акта за изпълнение е едно към едно същия. Но нормално ние не можем да се съгласим с тях, не, не, не ги приемаме, няма, не разполагаме с тях, но ги имаме само за сведение, тъй като те са едно към едно. И е, косвено бихме могли да, се, да ги приемем но ако има разлика между е, приложенията в е, акта за изпълнение и това, и а, акта за а, делегиране, тогава това ще създаде проблеми за а, изпълнението на програмите и проектите. Това е ключов въпрос. Дами и панове, я мога říct, че по упрес... Благодаря. Няма да повтарям казаното от колегите до тук. Съгласен съм с техните коментари. Ще ми се обаче да разбера малко повече за финансовите корекции, за, за изчисляването на коефициентите, какви са конкретните условия. Това е важно за аудитиращите институции, за да може всички те да действат по едни и същи правила. Така че важно е да, да се приеме този регламент, този акт, но също време съм съгласен с колегите за приложенията. Корнелия ще се изкаже от името на докладчика в Сянка от Обединената левица. Да, благодаря. Вече докладчика го каза, но имам следния въпрос. На мен също ми се, е, нещата ми се струват сложни с е, член 3. Не, не разбрах особено и дискусията. Бих искала да знам я само е, малко повече за АБЦ. До някъде разбирам точките, но какво означава сега това една стриктна разпоредба ли е или има тук и други фактори, които играят роля? Бих искала малко повече светлина да се хвърли по член трети, защото а, някак си не схванах логиката на дискусията, а, която е проведена с а, докладчика и докладчица Сянка Манфред Дейбер. Благодаря, драги колеги. Искам да поставя един конкретен въпрос, който бе поставен от моята група. Първо, Мисля, че е, сега е постигнат е, голям успех с е, този е, текст, е, който се точи от много години. Сега вече може наистина да се. Но, но както е, често дявола е в подробностите при приложението и е, сега искам да спомена няколко конкретни примера. Е, например фонда за рибарство, за рибарите в открито море и малките рибарски съдове. Е, как ще стане там изпълнението, защото в е, доклада е, там не се прави разлика между тях тези, които ловуват в покрайбрежието. Разбира се, от друга страна би трябвало да е, и да се урегулира правилно е, е, въпроса и да се съкрати бюрокрацията. Сега би ми се искало да помислим повече по въпроса за рибарството и да получа отговор от комисията за малките рибарски предприятия, как ще се прилага по отношение на тях този текст би трябвало да наистина да изпратим верните сигнали към гражданството, е, които се вълнуват точно от такива конкретни практически въпроси. Um, благодаря. Ням, благодаря. Няма други желащи да се изкажат, така че Николас а, имаш думата, да, за да се опиташ да ни убедиш. Ако не, ще се занимаваме до декември с тази тема. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много за конкретните въпроси. Е, ще се занимаем на с тези основни въпроси. В приложение 3 има е, на разположение всичките данни и финансовите корекции. Това изглежда са най-чувствителните елементи. Но първо нека да поговорим за консултациите, по-конкретно за делегираните актове и начина по който те са свързани с общите разпоредби. Знаете, че започваме е, че започнахме отдавна. Първите дискусии са от е, средата на миналата година. 15 са е, дискусиите с експерти от различни държави и членки. След това на последните срещи, формалните срещи за подготовката на делегираните актове обсъдихме много неща и имахме допълнителни срещи с докладчика. Най-важното при консултациите беше да се определи дали наистина има проблемни въпроси, защото, както знаете, целта ни беше да има делегирани актове, които да не е, провокират е, нищо, е, да не провокират спорове, имам предвид, също така имаше много коментари от е, представителите на държавите членки и внимателно разгледахме всичко. Ако трябва да се върнем две-три версии по-рано, приложението е доста по-дълго от тогавашното 100, 130, 135 са точките включени в това приложение. Аз лично внимателно разгледах всяка една точка и е, съм изключил всичко, за което няма конкретна обосновка. Има обаче известна неяснота за това, кой трябва да предоставя данните. Тук говорим за системи за наблюдение, които трябва да бъдат поддържани от наблюдаващите органи. И всъщност говорим за минималните полета, които трябва да се наблюдават. Има възможности за конкретна информация, която да се включва е, в тези точки, е, която да бъде наблюдавана. Покриват се всички три фонда, защото имаме обща система за трите фонда – с жителите е всъщност фонда, защото трябва да включим и Кохезионния фонд, така че и четирите фонда са покрити. Но както виждате в приложението, някои елементи засягат само един или друг фонд. Тоест не всичко е свързано с всички фондове. Същевременно е възможно държавите членки да вземат решения които да направят така, че други елементи да са ненужни. Не, че искаме това да се случи, но да кажем, ако решим да не използваме опростени разходи, тогава това поле няма нужда да се попълва. Полетата са приложими там, където са, се активират там, където са приложими там където е необходимо да се събират тези данни. Информа... Тази информация е използвана, е, е обсъждана. Това е информацията, която е необходима на управляващите органи и е необходима също така за отчетност пред комисията. Там, където за финансовите инструменти искаме да засилим капацитета за отчетност, има конкретни полета, с информация, която се събира, за да се проследява всичко, което се случва с финансовите инструменти. Разполагаме с информация, която ни е необходима във връзка с показателите, за да проверяваме дали програмите действително водят до резултати, дали са ориентирани към резултати, нещо, което няма как да се провери ако нямаме показатели. Рамките за приложението зависят от данните за конкретните показатели. Всички тези неща са взаимосвързани. И така, въпросът е дали наистина смятаме, че всичко тук е обосновано В делегираните актове се залагат минималните полета. Има и проверки за това дали има съответствие между тях. Друг въпрос тук е връзката с електронната система за сближаването. Тук се дава възможност, не задължение, а възможност да се предоставят данни на съответните органи в електронен вид. Така че там, където даден получател на средства се отчита, може по електронен път да направи искането за плащания и държавите членки имат задължение да поддържат тази електронна система, която да е координирана с техните електронни системи. И там, където получателите на средства имат възможност да подават информацията си по интернет, тази информация ще може да бъде е използвана и сравнявана. Същевременно не винаги е, информацията трябва да се попълва в системата от получателите, а, е, да кажем от самите рибари. А, е, голяма част от информацията, която а, е, те могат да попълнят, а, няма да бъде от значението или иначе. Най-важното обаче е капацитета на информацията да да бъде организирана така, че да се събира информация за всички е, смислени елементи, всички необходими елементи по всички фондове. В общия регламент се постановява там, където има неизпълнение на конкретни цели да има финансови корекции. Делегираните актове имат за цел да уточнят точно как трябва да се определят тези финансови корекции. Механизмът е да има ясна връзка между определени постижения и начина по който те се отчитат. Важно е да се работи до... така, че да има връзка между показателите и финансовото освояване на средствата. Мисля, че този механизъм е ясен. За да се вземе обаче предвид възможността за някои а, аномалии, които могат да възникнат в системата, се казва, че там, където трябва да се вземе предвид пропорционалността, нивата на корекция могат да бъдат намалени. Това ни дава възможност. А по някой път може да стане така, че нивото на корекция, свързано с по-низки резултати, не е обосновано и тогава могат да се прилагат друг набор методи за финансова корекция. По-настоящем в приложенията се използват елементите от настоящата методология за аудитиране и там, където има грешки, се преценява колко сериозни са те и се прилага съответната мярка. Същевременно а, трябва да се подчертае, че е важно тези мерки да бъдат въведени, защото само така ще може да се напредне с приложението на програмата. Ето да кажем, ако една държава членка не знае какви са минималните изисквания за системата, тогава няма как да се изгради тази система. Също времено е важно всички правила да са лични а, още от самото начало, целият набор, за да може в последствие да се използват при създаването на финансови инструменти, при определенето на изпълняващи органи. И ако а, тези правила не са ли налични, няма как да се напредне по важни части на програмата. Това въжи и за други важни проекти. Ако не определим отново методологията, а, сме блокирани. А, и така, ако не успеем да финализираме делегираните актове и да ги а, и те да влязат в сила преди лятната преди преустановяването на работа на парламента, тогава на практика забавяме с 6 месеца при приложението на някои програми. Що се отнася до въпроса на Елизабет за връзката между отделните актове за координирането на информацията, споменах нещо. Нека да, отново да уточня, че е, има връзка между делегираните актове, е изложени в приложение 3 и конкретните е, мерки, които се предприемат. Ние е, по-настоящем нямаме информация за е, несъответствие. По принцип, основ... едно от основните изисквания е да има е, тясна връзка, да има съответствие. И така, различни процеси, различни мерки. Единствените актове за приложение, които са финализирани обаче, са тези, които вече са договорени. По настоящем има процедура по комитология по много елементи и първо се определя делегирания, после акта за приложение. Благодаря. Имате ли други коментари? Елизабет, искам да дам един съвсем прагматичен въпрос. Като помислим за онези, които трябва да прилагат всичко това – Ясно е, че не е необходима цялата информация, оточнена е, в първоначалния акт. Но е, какво означава това? Е, с актовете за приложение нови категории данни ли ще се създават или не? Ще има ли изместване на категории от делегираните към, прила... към актовете за приложение? Защото тук сте съкратили категориите данни е, в делегираните актове, това отразява ли се в актовете за приложение? Йохим Целер Господин Мартин разясни настоящия регламент за делегираните актове. Е, той е изключително важен, покрива се не само управлението на фондовете, а социален фонд, където да кажем Европейската комисия по заетост трябва да се изкаже, но се покрива и фонда за регионално развитие, Сълскостопанския фонд за развитие на селските райони и фонда за морската политика и риболова. И моят въпрос е, Обсъдили ли сте тези теми с колегите, отговорни за, за тези конкретни области? Не ми се ще да дам одобрението си за нещо, ако в последствие има опасност да получа критики, че се произнасям по теми, които не са в моята област на правомощие. Може да се окаже, че ако не вземем решение сега, може да има забавене и с повече от 6 месеца, но това не ме разобеждава, тъй като е ясно, че нещата тъй че в момента стоят така, че ще се загуби известно време преди всички държави членки да приемат споразуменията за партньорство, да уточнят програмите и така нататък. И така, подготовката на всичко това ще отнеме известно време. Оттам нататък трябва да се види дали може е, да се оточнят е, финансовите възможности за 2015 година. Ще са необходими преки плащания, ще са необходими и плащания за началото на оперативния период, а всъщност все още покриваме разходи от предходни оперативни периоди. И така, това дали има забавене с дори цяла една година, за мен не е аргумент да, на този етап. Въпросът е да видим дали колегите отговорни е, за селското стопанство, за риболова и прочие, са наясно с този регламент за делегираните актове и е, трябва да вземем предвид и тяхната позиция. Председателят, благодаря Йохим. Всъщност искам да ви информирам, че темата е обсъдена от всички съответни комисии. Комисията по околна среда няма възражение. Няма ли, има ли допълнителни коментари и въпроси? Николас, искаш ли да направиш а, последни коментари? Благодаря. Нека да се върна на точката за актовете за приложение. Тук става дума за две различни неща. В делегирания акт определяме минималните изисквания за системите, които трябва да бъдат създадени от управляващите органи и е, какви са полетата данни, които те трябва да могат да поддържат. Нямаме намерение чрез акт за приложение да а, добавяме към тези изисквания. Първо, не можем да го направим, второ, нямаме подобни намерения. Просто това няма да се случи. А, тук в анекса сме изредили максималния брой полета. Това е. Оттам нататък, разбира се, държавите членки по свое осмотрение могат да добавят допълнителни полета, ако това им облегчава управлението на програмите. Но що се отнася до задължителните полета, които трябва да могат да бъдат обслужвани от информационната система, те са тук, в това приложение и няма да има допълнение към тях. Що се отнася до графика в а, отговор на последния коментар, не сме съгласни с вас, че няма никакво значение, ако не можем да придвижим нещата напред. Напротив, това би дал доста е, неприятен сигнал. А, не е хубаво да не успеем да финализираме целият законодателен пакет а, на този етап, защото ако няма налична законодателна рамка, това ще даде своите отражения в държавите членки, които се опитват да започнат приложението на програмите. Надяваме се първите програми да бъдат прияти през следващите няколко месеца и искаме държавите членки възможно най-бързо да могат да започнат приложенията им. Както знаете, има програми, които са спешни, особено тези свързани с инициативата за заетост сред младите, програми, е, които наистина трябва да тръгнат бързо. И за това, честно казано, ще си има отрицателни последици, ако не се вземе решение сега. Благодаря. No other comments, so the Още веднъж е, една заключителна бележка докладчика и докладчика в сянка, докладчиците в сянка, на толкова, в толкова трилози сме участвали, е, е, преговаряли сме, накрая, накрая го е, приехме. Трябваше по-рано да стане, но със съвета не, не ставаха нещата и в крайна сметка успяхме преди края на миналата година. Това беше важно. Беше важно за изработването на оперативните програми. Да припомня само, че въпросът е, за изработването на партньорското споразумение по е, е, оперативните програми. Това беше необходимо още преди година. Преговаряше с него по време на кипърското председателство и това беше база за, обработ... за създаването на оперативните програми. И сега не е добре, че регионите не са готови с оперативните програми. Е, голяма част от регионите е, са всъщност на крайна фаза на програмирането, изготвянето на тези програми. Е, и аз не искам от парламента да излезе сигнала, че ние малко преди изборите не сме в състояние да приемем тези делегирани актове. И аз мисля, че наистина това, което казва комисията е, е, е така е, никой. Е, не, не, не съм съгласна, че никой е, участващ заинтересован няма да бъде засегнат. Толкова стотици въпроси стоят отворени и не смятам, че трябва да игнорираме това факта, че може да се проточат нещата, що се половин година интереса в е, комисията по рибарство, е, е, че е бил толкова голям още от самото начало, не знае. Но ние в тази комисия Реги имаме отговорността да свършим добра работа и то максимално бързо и да дадем възможност на регионите да започнат още тази година, още до края на тази година да започнат работа по проектите. I would like to inform you that I... Ламберт има думата. Имам два въпроса. Има един въпрос, който зададах на съвета. Текстовете, които сега разглеждаме срещу тех, те одобрени ли са от съвета и повече не са предмет на изменения? Бих искал ясен и категоричен отговор. Бяха повдигнати някои въпроси, има някои неясноти относно това дали ще се обсъждат наново въпросите, защото ако ще се обсъждат, трябва да предвидим необходимото време. Освен това, споразуменията, които бяхме постигнали на времето за делегираните актове, очевидно, че трябва да измерваме изпълнението. Имаме различна система, е, имаме система ексанте. Много от въпросите се изясняват е, предварително или ексанте. Преценява се дали ще са необходими някакви корекции и така нататък. Нещата не могат да се променят от днес за утре. Ние се стремим към повече заетост и повече зелени работни места. Предвижда ли се начин по който ще се управляват тези процедури? тъй като не може да се дава оценка на всеки един елемент по-отделно сам за себе си. Когато се прави оценка, трябва да се види и кой какви отговорности носи. Малките и средни предприятия имат нужда от подкрепа, а не от множество бюрократични процедури. Още нещо. Нашите управляващи органи очевидно носят сериозна отговорност. И ние трябва да се погрижим тяхната работа да бъде безпроблемна трябва да направим връзка между онова, което искаме да променим като управление, резултатите и механизмите, които прилагаме. Ние бяхме казали, че всички тези въпроси би трябвало да бъдат обхванати в делегираните тактове. Ние навлизаме в предизборен период което означава, че въпросите ще намерят окончателно решение към края на годината. Ако погледнем на нещата в детайли, е очевидно, че не можем да направим всичко сега. Днес след обяд ще направим едно изслушване и там ще повдигна тези въпроси. Трябва да направим всичко възможно 2014 година да бъде година, в която да са ясно разпределени и възложени договорите за партньорства. Не бива да допускаме допълнителни тежести. Системата за управление ще бъде нова, но нека не осложняваме допълнително нещата за нашите партньори. Мисля, че трябва да работим заедно и за изпълнение, да не създаваме някакви допълнителни пречки. Ако има някакви коментари, те трябва да бъдат направени бързо, тъй като нямаме време, остават ни само няколко седмици. Преди да приключим, Николас би ли казал няколко думи за това, което знаем за съвета? Да, госпожо председател, имахме възможност в петък да представим трите делегирани актове пред работната група по структурни действия и държавите членки имаха възможност да реагират. Не възникнаха сериозни въпроси. Като цяло има подкрепа за съдържанието на делегираните актове и комисията беше казано, че комисията е отчела забележките, направени по време на експертната група. Виктор, извинявай много набързо. Да, наистина съвсем накратко. Няма абсолютно никаква необходимост от допълнителни спорове, тъй като от много месеци говорим. Постигнахме споразумение по много сложни въпроси. Сега стигаме до края на работата на нашата комисия в този мандат. Ако не приключим тези въпроси сега ще бъде сложно. Следващият, в следващия парламент половината от състава ще се промени и не знаем как ще решат те въпроси, с които са запознати в по-малка степен. Крайна време, кра... време е да си свършим работата и да оставим наследство на следващия парламент. Благодаря. Сега нека да ви кажа крайният срок. Йоахим, има ли нещо, което не си казал? Вчера получих списъка, списъка е, и да питам до каква степен са взени предвид структурните фондове за отделните е, е, държави. Ако сега по правилото N плюс 2, N плюс 3 трябва да чакаме 2-3 години. Междувременно нищо не се е случило, трябва да направим оценка. Така че ще трябва да се опите, опише и съдържанието, вътрешната страна на оперативните е, програми, а те са свързани с структурните фондове. Тук говорим за техническо развитие и това, което може да се позволи от техническа гледна точка. Е, това е огромен обем. Това ни трябва, трябват ни опитни служби за това. И не съм убеден, че насякъде съществуват структурите, за да отговорят на предизвикателствата техническите. Та искам да знам дали в крайна сметка е осъществимо това, което се изисква. И така, крайния срок е 21 март. Искам да повторя. удължаването на срока ще бъде безсмислено. Така че, ако нези, които желаят да разработят проекта резолюция, с която, резолюция, с която успорват акта, могат да го направят. С това искам да приключа тази точка от дневния ред. Крайният срок е 21. Констанца Крео резюмира а, темата. И така, 12 часа, 21 марта. Сега към делегирания акт по разходите по програмите за сътрудничество. Иска ли някой да се изкаже? Докладчикът не е тук. Някой докладчите в сянка? Мари Тереза, Франсуа Фонси и Влашък. Някой иска ли да каже или нещо ли веднага да се обърнем към комисията? Никола са били ни казал няколко думи? По този делегиран акт мога да бъда много кратък. С този делегиран акт комисията определя правилата за допустимост за пете категории разходи. Но всъщност комисията тук е длъжна да информира до определена дата Философията тук е, че единия подход по тези разходни категории ще улесни изпълнението на програмата, но не смятам, че има някакви спорове. Основата са съществуващи документи. Благодаря. Процедурата е същата. Крайния срок е 12 часа на обяд на 21 март. Сега преминавам към седма точка. Също така делегиран акт за устойчивото градско развитие Европейския фонд за регионално развитие. Ян Обрихт. Този акт е много конкретен, защото е свързан за Европейския фонд за регионално развитие 0,2%, за устойчивото градско развитие. Работихме с комисията по детайлите. Окончателният вариант – очакваме да бъде представен. Само няколко промени ще ви представя. Не искам да започваме отново дебата. Този делегиран акт е много важен и необходим. Той трябва да бъде готов максимално бързо. Ако постигнем споразумение през следващите 5-6 месеца, комисията ще започне работа е, след това ще трябва да минат е, няколко месеца. Всички искат да има яснота. Ако не смятаме, че това е опасно, аз бих искал той да бъде прият. Аз не смятам, че тук има някаква опасност. Става дума за новаторските действия и комисията след дълъг дебат промени дефиницията и тя няма да бъде на органи. Не се използват а, а, органи, а, а власти, кои, субекти, които, а, на които се възлагат а, дейности. Определя се и кой може да участва в тези дейности. Сега няколко коментара и въпроси към комисията. Става дума за процента на съфинансиране. Това беше в първия вариант, сега го няма, 80% или пък е, има връзка с друг регламент. Е, който показва приложимия процент. Освен това, в първия вариант имаш, беше предвидено освобождаване за малките държави членки, сега това е изчезнало. Или, може би и тук има препратка към друг регламент. Също така финансовите средства за отделни години. 330 милиона. Въпросът е какво ще бъде разделението по години и какви ще са разходите за дейността? И разбира се, възниква въпроса за експертната комисия. Какви ще бъдат критериите за създаване на тази експертна група? И как стои въпроса с поканата за представяне на предложения. Колко такива покани ще има? Но след като чуем обясненията от комисията, аз като докладчик ще направя своите предложения. Не смятам, че трябва да удължаваме срока. си има думата. Разбира се, този делегиран акт е малко по-различен, тъй като той показва как комисията ще изпълнява новаторските действия в областта на развитието на градовете. И окончателният вариант е по-различен от началния, защото ние и искахме да се придържаме към обхвата на правомощията. По първия въпрос, както казва докладчика, ще използваме възможността, предвидена от регламента за общи разпоредби, за непряко управление и след това възоснова на финансовия регламент комисията ще може да делегира управлението на управомощен субект. Според нас това ще бъде най-ефективният подход. В делегирания акт вече не се предвижда нищо за финансовото управление, в това число процента съфинансиране. Защото преценихме, че това не е предвидено в правомощията. И, а и вече не е уместно, тъй като ще се съобразяваме с финансовия регламент. Така че процента съфинансиране вече не се фиксира, а ще се определя възоснова на финансовия регламент. И в действителност ще има ще може да има корекции в зависимост от различните покани за проявяване на интерес. Важен критерий ще бъде опита. Защо сме извадили дерогацията за малките държави членки? има, причината е, че има препратка към минималния брой жители 50 000. Сега следваме подхода на Евростат, който се основава на обща дефиниция на градовете, дефиниция прията от ОИСР. И всъщност е, на практика това не води до аномалии за малките държави членки държави членки като Кипър и Малта, Валета и е, Никозия ще отговорят на дефиницията. Освен това, имаме възможност за групиране на градски органи. И в градове, в които населението е под 50 000 души, е, една, една група от две или три такива града ще могат е, да се обединят за изпълнение на критериите. С други думи, според нас няма нужда от дерогация, която освен това би направила подхода непоследователен. Аз мисля, че ние не разгледахме в подробности критериите за експертната група, защото не смятахме, че трябва в делегирания акт да се обвързваме. Те, това са детайли, които ще се уточнят в договора между комисията и управомощения субект. Комисията иска да направи така, че процедурата за подбор да почива на здрава основа. И разбира се, ние ще държим парламента в течение за развитието на този инструмент и ще търсим вашето мнение по отношение на темите, които ще се обсъждат. Благодаря. Корнелия искаше думата. Благодаря. От... Аз искам да остана на въпроса към комисията по-подробно да попитам. Става дума за тази точка. Е, ще сключи ли съответно споразумение и тогава офертите ще бъдат ли е, е, релевантни? релевантни? След това съответните групи, комисии тези експертни групи, те не трябва непременно да се намесват, е, това трябва да се доуточни как точно ще функционира. Но е, предложението на комисията означава един е, списък, подреден по значение. Това означава ли как се стига до тези предложения? Те са подбрани как се стига до него, до този списък. Въпросът е, с е, съответните компетенции при създаване на тези списъци. Това ме интересува. Аз разбирам, че има групи експерти, но въпреки това няколко общи бележки, които ще внесат повече яснота, бих искала да чуя. Сега, при съфинансирането казвате, че трябва да се направи съответното адаптиране, модулиране според е, търга, условията на търга. Това когато съфинансирането е твърде ниско, тогава може ли сегашните комуни и региони да действат? Това е един доста ключов въпрос – би трябвало наистина един по-широк диапазон от въпроси да отчита комисията. Николас? thank you for the further questions. I think um, the, the key uh, element uh, for the... Благодаря за въпросите. Мисля, че ключовият елемент за комисията беше да държи под контрол процеса на селекция. Това е голямото решение, за да сме е, сигурни, че градските деноваторски действия всъщност е, предоставят интересните проекти, които искаме, за да има полза от е, всичко това. Ето защо това, което сме заложили в делегирания акт е процес, според който дружествата, на които това е поверено, ще свършат работата, като например да, е, обя... да пуснат обявата, да е, затърк и вече комисията трябва да прегледа всички предложения и да излезе с препоръки. Но окончателното решение се взема от е, дружеството, на което е възложена задачата, с участието на комисията. Това, е, както казах, а тя го прави с препоръки от е, панела. Процесът е максимално прозрачен. Имаме един панел, група от експерти с, от най-широк диапазон области и сфери. В крайна сметка обаче комисията иска да стане така, защото този инструмент да постигне желаната цел – Ние само създаваме рамката, залагаме рамката тук, но това не е процес, чрез който е, еднократен процес, понеже ще получим е, серия е, покани, ние ще имаме опит да се, оп, възможност да се получим от опита и да доизчистим схемата. Ако е необходимо, дори може да направим едно допълнение към делегирания, акта за делегиране, ако се окаже, че нещо липсва или някой е звено трябва да се укрепи, това също не, не е изключено като вариант. Колкото до съфинансирането, като всичко е, свързано с финансите, това трябва да отговаря на финансовия регламент, но за да няма твърде големи, високи изисквания за вноски. Както казах, е, трябва да е, има успех търга. Няма смисъл да се обявява търг без е, като се качи прага твърде високо и бъдат отблъснати хората. Въпросът е да проработи цялата схема, така че се предвижда нивото на съфинансиране да е съответно, за да се постигне успех. Благодаря, други коментари или може би Ян ще каже заключителни думи, няма какво да се добави. Тогава, значи, същата процедура и тук за крайния срок, 21 март на 12 на обяд, за всички тези, които желаят да е, внесат е, проекто предложение за възражение. Това е за сега. Ще се срещнем отново тук в 3, за да с, с е, обменим мнение по е, споразумението за партньорства и румънския министр. Благодаря.